Добър ден! Днешното ни заседание заедно с комисията ДВ ще гласуваме по едно досие, по което работим съвместно. 21 езика покрива устния превод. Може да намерите досието електронно. Като заседанието се излъчва. Добре дошли на всички на времето за гласуване. Надявам се да носите картите си, за да може да гласувате. Okay. So let's start with... така, започваме с изменение 91. За. 91. Против. Abstentions. Въздържали се. Аха. Okay, so let's check this. Добре, проверка електронно. <laughs> It happens sometimes. So the vote is closed. Who's talking? Mrs. Meisner. Госпожо Майснер, за ли гласувате или против? Добре, отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Проверка. It's closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 98. За. Против. Въздържали се. Приема се. 100. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102. За. Против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 Край на гласуването. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146 за. Против. Проверка. Проверка за 146. Моля, гласувайте.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 Въздържали се проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против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 против, въздържали се, приема се. 202. Не, пада. Компромис 15. За, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 192, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 200. Две части. Първа част има устно изменение по нея. То е в текста. Има ли някой, който е против устното изменение? Няма. Тогава гласуваме заедно с устното изменение. Кой е за първата част с устното изменение? За. Кой е за? Не разбрах. It's a split vote. Има разделно гласуване. Две части. Първата част има устно изменение. Тъй като никой не е против устното изменение по първа част, гласуваме първото с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега втората част за. Против? Въздържали се? Електронна проверка. По втората част, моля гласувайте. And is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 201 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за,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 против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, приема се. Къде съм? 230. Извинявайте. 230. Кой е за? 230. Против? Проверка искате по 229? Добре. 229. Проверка.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 239, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. с 21 за, против, приема се, 241 за, против, проверка. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за. Против. Приема се. 248 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 258 за. Против. Въздържали се. Проверка по 258. Край на гласуването. Приема се. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 249 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 263 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 251 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 256 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 259 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 264 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 274 за. Против. Въздържали се. Приема се. 275 за. Против. Въздържали се. Приема се. 276 за. Против. Въздържали се. Приема се. 277 за. Против. Въздържали се. Приема се. 278 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега давам думата за останалата част от гласуването на председателката на комисията 9. Благодаря. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 8 пада. Преминавам към 3 до 7, които са идентични за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 11 и 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, електронна проверка. The vote is closed.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 23 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 24 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 27 за. Против, въздържали се, приема се. 26 за. Против, въздържали се, проверка. По 26, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването, приема се. 29 за. Против, Отхвърля се. Компромис 28 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 29 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 30 за. Против въздържали се. Приема се. Разделно гласуване по 44. Първа част. Моля гласувайте за. Против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим.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 въздържали се. Проверка по 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Дигайте по-ясно ръце. 56 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се. Приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. 61, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Разделно гласуване по 66, първа част за, против, въздържали се. Проверка по първа част на 66. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 30 на 29. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 34 за. Против, въздържали се, приема се. 69, две части, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, проверка по втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Проверка по 70. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 на 28. 37 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се. Проверка по 75, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се. Проверка по 81. Мисля, че бе отхвърлено. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 на 28. 82 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 36. За, против, въздържали се, приема се. Сега е последната страница, свършваме. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се. Проверка по 88, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 89 за, против, въздържали се проверка по 89. Моля гласувайте. Мисля, че е същото положението. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи не е същото. И накрая по целия доклад електронно гласуване. Гласуваме по текста с измененията, които вече приехме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 57 за, 1 против и 1 въздържал се. Поздравления на двамата докладчици. Благодаря на Комисията по околна среда за доброто сътрудничество. Благодаря на председателя, както и на всички колеги. И така, предстои ни още гласуване в Комисията по околна среда, но трябва да започнем в 10 часа. Ако сте готови, можем да започнем и сега. Така че, ако желаете да останете в залата от Комисията по околната среда, за да гласуваме сега. Добре, само две минути тогава пауза, за да могат колегите от Комисията по развитието да си тръгнат и след това ще продължим с гласуването. Um, okay, so uh, is... Добрата новина е, че имаме да гласуваме само два доклада, но те трябва да бъдат е, извършени електронно. Uh,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 да се промени конфигурацията на машините за гласуване. Uh, not... Така че очакваме техник, който да пристигне за тази цел, но той все още не е дошъл. And is he coming? I don't know. She's calling. Because it's set for the, for the development, for the yeah, no. committee. So I'm asking you again, are there to... Имате ли нещо против да пристъпим към гласуване сега? Има ли някакви възражения от страна на политическите групи? I'm told it's not controversial, but as you wish. Казаха ми, че това не създава никакви спорове. Съгласни ли сте да гласуваме? Да, след като большинството от политическите групи са за, ще пристъпим към гласуване. Първо, That's because we don't have uh, policy advisors. They do not attend, apparently. Нямаме списъци за гласуване, казват от залата. Политическите съветници може би не са тук, е отговора на председателя. Yes, but we have uh, the shadow rapporteur for the first one. Докладчика в сянка по първия доклад е тук. Така че се ръководете от неговите инструкции от докладчика в сянка или от координатора на съответната политическа група. Госпожо Дали, вие съгласна ли сте? Добре, гласуваме за временното споразумение в резултат на междуинституционалните преговори за емисии на СО2 на нови тежкотоварни превозни средства. Гласуването е електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Второто гласуване отново временно споразумение в е, резултат от междуинституционалните преговори по насърчаването на чисти енергоефективни пътни превозни средства. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. С това приключихме гласуването. Благодаря ви. Ще се видим отново в 10 часа за размяна на мнения с Европейската сметна палата относно системата на Европейския съюз за измерване на емисиите от превозни средства.